Господин председател, членове на комисията, благодаря ви. Когато миналата седмица казах, че с нетърпение очаквам да се срещнем отново, трябваше да се сетя за поговорката «Внимавай какво си пожелаваш». На английски често я употребяваме. Но ето ме отново пред вас. Радвам се, че отново съм тук. Виждам тази среща като аванс, като капаро за едни взаимоотношения в дългосрочен план между нас. Надявам се, че сте видели подробните ми отговори на вашите допълнителни 23 въпроса, но още в самото начало, с ваше позволение, бих ви помолила да поспрем и за миг да си представим, че е 2019 година Предстоят следващите европейски избори. Към края на мандата на комисията Юнкер сме вече. Или може би трябва да кажа на първата комисия Юнкер. Какво е посланието, което ще отправим към избирателите? Какво сме постигнали, работейки по финансовия портфейл? Ето как изглежда 2019 в общи линии – Европа се връща към растежа, безработицата спада, особено сред младежите. Големите социално-економически сътресения в редица страни, особено в югоизточна и югозападна Европа, са приключили. Страните оздравяват. Европейския съюз е по-силен, по-сплутен и по-енергично откликва на економическите и политическите проблеми на гражданите си. И нашият съюз, между другото, остава едно семейство от 28 държави членки, сред които и Обединеното кралство. Възобновили сме финансовата стабилност и силния банков съюз, които са изиграли голяма роля за е, постигането на една по-силна, по-добре управлявана еврозона и утвърждаването на еврото като глобална валута. С подкрепата на комисията все повече държави членки решават да се присъединят към Банковия съюз. Отношенията между страните в извън еврозоната на основата на добре установените правила се основават на доверие – нито една банка не е твърде голяма, за да се провали. Гарантирали сме разнообразието в системата, банките имат по-силни балансови отчети и кредитират отново економиката, защото е, балансът в структурната реформа е постигнат от нас по най-подходящ начин. Гражданите вярват на банките, убедени са, че техните депозити са на сигурно място. Европейската централна банка е първокласен надзорник. Европейският банков надзорен орган провежда тестовете за издръжливост и на тях се гледа с доверие и се зачитат резултатите им. Потребителите се възползват от все по- разнообразни нови продукти, включително и пенсионни. 60 години след подписването на договора от Рим, най-сетне имаме единен капиталов пазар. Съюзът на капиталовите пазари. Имаме единни правила, които защитават потребителите и инвеститорите, вдъхват им доверие. Имаме правилната рамка за интегриран, добре регулиран, прозрачен и ликвиден капиталов пазар във всички 28 държави членки. Като цяло, Европа се горде от своята система за регулиране на финансовите услуги, която не допуска безотговорно поемане на рискове и вкопчване в кратки а, срокове, както беше в неодавнашното минало. Така може да се пристъпи към иновации и мъдри инвестиции. Гордеем се и с нашата роля при оформянето а, на а, силни международни стандарти за регулирането на финансовия сектор а, в света, което помага и на бързо развиващите се економики. Но преди всичко, през 2019 година, ние се гордеем с нашата роля за растежа на малките и средните предприятия – те се финансират на основата на техните достоинства, а не на базата на държавата, в която работят. И тъй като малките и средните предприятия създават най-много работни места, те изместват големите играчи, отправят предизвикателство към статуквото. И това дава повече сигурност на економиката и обществото, чрез по-добър достъп до финансиране и растеж на МСП. Но нека сега да се върнем в настоящето, в 2014 година. Изобщо не ми минава през ума, че пътят няма да е неравен. Зная, че има разнобой в различните становища, но аз съм оптимист, защото голяма част от елементите, които са ни необходими за градежа, вече са на лице. Ако работим заедно, ако не се отклоняваме от пътя, можем да изградим по-жизнеспособни, стабилни и конкурентно способни световен мащаб финансови услуги, а, които осигуряват растеж и обслужват по-добре гражданите и предприятията в Европейския съюз. Това е така, защото финансовата стабилност е предпоставка за макроекономическата стабилност и растеж и това ще е сериозен принос за економическото здраве на еврозоната и на европейската економика като цяло. Да, необходимо е да работим много – но аз зная, че вашата парламентарна комисия е свикнала да се труди опорито. Искам да продължа работата на Мишел Бърние за изграждането на отношение на доверие и сътрудничество между комисията и парламента и разбира се държавите членки. От 1 ноември, ако ме одобрите, аз се ангажирам със следните простички думи ще бъда европейски комисар за всички 28 държави членки и ще работя опорито. Аз знам как, за да може тази визия да се сбъдне. Благодаря.